Бихме дневния ред и бихме могли да направим пауза до 11.30, когато е предвидено гласуване. Благодаря. гласувайте.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

Председателят uh, Драги колеги, моля, заемете места. След 30 секунди започваме.